Е, Съжалявам за забавянето в превода, но техниците не бяха готови с пускането на апаратурата. Съжалявам. И така аз ще отговоря от името на председателя за случаите, когато комисарите трябва да напуснат поста си. Трябва да помолим изследователският отдел да проучи въпросът с така наречената дегресивна пропорционалност. Това е математически метод. Нашият колега, господин Дав, проявява интерес е, към този въпрос. Ще посетим е, Унгария на 9 и 10 декември. И е, според координаторите ще има три представители на НП, двама от социалистите и по един от всички други групи. Разбира се, е, не можем да изпъдим унгарските членове те, независимо от тези квоти, ще могат да участват в делегацията. През 2011 година комисията ОВКО предлага наша делегация да постигне, да посети Италия, Рим и Флоренция, Великобритания, Варшава, Полша и през това половина годината Дания. През 2011 година координаторите предлагат на 26 януари да се проведе изслушване на европейските политически партии. Имаше и някои други предложения, но по тях още не сме взели решение. Но на 26 януари, както казах, ще се проведе изслушване и се съгласихме, че съместник председателят на комисията Шефкович ще бъде помолен да присъства на нашето заседание на 29 и 30 ноември относно ролята на националните парламенти в светлината на Лисабонския договор. Председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо поиска от Европейският парламент да промени практиката си по отношение на процедурата на отхвърляне. Председателят на комисията Барозо се позовава на член 26. На 18 октомври координаторите ще разгледат докладът на Андрю Дав относно избирателният закон. Има различни мнения по този доклад и а, е, той трябва да бъде обсъден. Графикът, който координаторите предлагат, а, е, е взет под внимание. Проектодокладът а, е, би трябвало да бъде представен колкото може по-бързо. Точка 6. Утвърждаване на графика за 2011 година също предстои да бъде одобрена. Мисля, че няма да има възражения от страна на координаторите. Ако няма такива възражения, да сметнем, че този график е одобрен, така както е предложен. Ако няма други въпроси, може да минем към следващата точка на дневния ред, а това е гражданска инициатива. Вече сме обсъждали този въпрос. Сторихме го в четвъртък с представители на националните парламенти на страните членки. Това беше една много широка, богата дискусия. И съгласно предложението на госпожа Горме и господин Ламасур, днес сме поканили двама души, които са работили по този въпрос. Професор Юрген Майер бивш депутат в германския Бундестаг, който е един от инициаторите на конвента за гражданска инициатива, който е член на Европейския парламент и е докладчик по гражданската инициатива. А мисля, че по този начин а, имаме а, представители, които са добре запознати с темата. Но преди да им дам думата, искам да помоля госпожа Гурме, която е докладчик за нашата комисия, накратко да ни въведе в темата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. И разбира се, аз много се радвам, както и моят съдокладчик Ален Ламасур, че е организирано заседание, посветено на тази тема в присъствието на експерти. Бих искала да напомня, е, че е, е, тя е, е, е госпожа Кафман е, е, е, е един от е, основоположите на тази идея. За жалост тя не може да бъде тук, но господин Майер е тук. По време на подготовката на този доклад имах възможност да се срещна с експерти и особено Силвия също успях да срещна. Обсъдих доклада с Ален, и с председателят на комисията по въпросите на бюджета. И започнахме процедурата с помощта на колеги от няколко неправителствени организации. Имахме голям брой срещи, като се опитахме да обобщим всички полезни идеи, които ни подсказаха идеи от колеги от цяла Европа. Очевидно тази инициатива е нещо много важно и затова е добре по всички въпроси, които се отнасят до нея, да имаме консенсус, защото Джерал Хефнер и други обединиха усилията си с нас, за да може да изготвим възможно най-добрият доклад. И надявам се, че след Лисабон, приемането, влизането сила на Лисабонския договор и след е, срещата на комисията АВКО през ноември, ще бъдем готови с работата. Това е вече четвъртото заседание по този въпрос. Имахме едно много полезно е, публично изслушване и се надяваме на 30 ноември Надявам се, че ще можем да покажем на европейските граждани нашата воля да подготвим една а, инициатива, която взима под внимание нуждите на гражданите. Вярваме, че когато а, имаме на лице идеи, които идват отдолу. и е, много важно е да дадем възможност е, на всички европейски граждани, както и на парламента и на комисията, да участват в е, създаването на законите. Какво ще стане, ако подписи са по-малко от 1 милион? Може да са 900 хиляди. Но за да не стане това, трябва да мотивираме нашите граждани, да им покажем, че ние сме готови да ги приканим да участват в демократичния процес. Нашата обща цел е доста простичка. Искаме колкото може повече хора да участват в гражданската инициатива. Като по този начин им дадем нови възможности. Бихме искали да скъсим разстоянието между Европейският парламент и гражданите, да ги приближим до нас. Затова гледаме много сериозно на тази инициатива. Бихме искали проекто регламента на Европейската комисия да бъде одобрен колко час по-скоро. Той трябва да бъде разбираем за европейските граждани. Те трябва да имат колкото може повече информация за него, за да бъде той един ефективен демократичен, демократичен инструмент. Предлагаме някои изменения в проекто регламента, за да се намали бюрократичната тежест, която може да предизвика това, което може да предизвика трудности. Комисията предложи е, да обяви допустимостта на инициативата само след като са събрани 300 000 подписа. Но как да обясним а, е, а, е, на гражданите, че трябва да съберат 300 000 подписа, за да може да тръгне инициативата? И въз основа на е, решението на комисията ще трябва да решим а, е, какво да правим. Друг важен въпрос е, е следният. Какво ще стане след като се съберат подписите? Организаторите ще се опитат да съберат колкото може повече а, е, подписи от европейските граждани. И очевидно, те трябва да получат нещо, на което да се опрат, което да произлезе от изслушванията. Комисията трябва да обясни своите мотиви в разумни срокове. Също така бихме искали да чуем нашите колеги експерти, как може тази цялата процедура да бъде по-разбираема за онези, които я използват. Същото се отнася и до ролята на Европейската, на ролята на Европейския парламент в процеса на, на, на гражданската инициатива. Имахме важна среща с представители на националните парламенти. Господин Роде изнесе интересен доклад, в който бяха повдигнати някои много важни въпроси. Прозрачността е много важен въпрос какво ниво на прозрачност е желателно а, и как да се реализира. И имам една малка бележка от а, колегата Лен Ламасур. А, а, и искам да кажа, да ви кажа добре дошли и от негово име. Благодаря. Още един път добре дошли. И ако нямате нищо против, а, да а, връча това цвете на основоположичката на инициативата. Grazie anche per il gesto gentile. Благодаря за милия жест. в името на госпожа заместник председателя. Кой иска да вземе думата? Господин професор Вили. Можете да говорите от място. Herr liebe ehemalige Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten господин председател. Искам да ви благодаря за отличния доклад. Искам да изразя своето задоволство от това, че виждам толкова много колеги, с които съм работил. Силвио, Ивон, Кауфман, Ален Ламасур. Той беше един от докладчиците, господин Хифнер също. Той тогава работеше в една неправителствена организация, която се бореше за демокрация и идеята беше да се подкрепи цялата тази идея за гражданската инициатива. Първото предложение, което аз направих, не зная дали си спомняте, бе отхвърлено а, от бюрото. През пролета на 2003 се случи това. Защо? Бюрото на конвента имаше мнозинство от представители на отделните правителства и забелязахме, че голяма част от тези представители имаха достатъчно проблеми с собствените си парламенти, да не искаха пряка демокрация, която да им доведе още повече проблеми. Та след отхвърлянето на идеята от, страната, от страна на бюрото, много неправителствени организации, колеги събраха подписи. И се събраха над 70 подписа. Идеята за гражданските инициативи в крайна сметка бе включена в Лисабонския договор – Сега Мнозина имат много високи очаквания по отношение на парламентаристите за предложенията на комисията, защото във ваши ръце всъщност е това тази инициатива да стане наистина смислена. На второ място при формулирането на тази инициатива избрах същата формулировка, която беше използвана за правото на инициатива на Европейския парламент, което сега е в член 225 от Лисабонския договор. Целта беше съвсем ясно да се разбере, че гражданите на Европа, когато поемат такива инициативи, имат е, същото достоинство и същата тежест като парламента. Гражданската инициатива не трябва да се смята за някаква масова петиция. Това е инициатива, която е равнопоставена на една инициатива, да речем, на Европейския парламент, който призовава Европейската комисия към предприемане на действия. Колкото по-малко обвързваща правно е една инициатива, толкова по-широка може да бъде тя. Това се вижда и в предложението на комисията. Прекалено много правила, прекалено голяма бюрокрация, като че ли възниква около един инструмент, който няма задължителен характер. Говори се за това да се записват е, номерата на социалните осигуровки на хората, които подписват. Ние не искаме такива бюрократични пречки, които всъщност да възпрепятстват подаването на такива инициативи. И накрая, гражданската инициатива има много специално значение. Става дума да се създаде една общественост в Европа, която да бъде трансгранична. Гражданите в Европа да могат да обсъждат публично европейски въпроси и да участват в определенето на дневния ред на Съюза. Това всъщност беше идеята на авторите на тази инициатива. За тях това бе много важно след като идеята за европейските референдуми се провали. За това не разбирам защо много хора заявяват, че когато се стигне до въпроса за различните инициативи, изведнъж възниква толкова много табута. Например, не може да има инициативи, които да са свързани с конституционалната уредба на Европа. Представете си Европейския парламент да подаде едно предложение, с което искате от Европейската комисия да промени основата, <clears throat> извинете, основополагащите договори. Никога не би могло да се случи това. По един от членовете на Лисабонския договор парламентът има право по инициативи за промяна на договорите. Гражданите би трябвало да имат същото право. Член 48 от Лисабонския договор дава възможност да се правят а, такива промени в основните договори. Защото основните ни договори са жив организъм и ако не могат да бъдат променяни, а, за какво служат те. Така че гражданите би трябвало също да могат да участват в един дебат по такива промени. Не смятам, че трябва да има табута по отношение на инициативите. Не може една гражданска инициатива да се обявява за недопустима, защото предлага някакви промени в основните учредителни договори. Всяка една от 27-те държави членки трябва да одобри една такава промяна по принцип, така че не трябва да създаваме иллюзията, че гражданите един вид могат съвсем накратичко посредством една инициатива да доведат до промени в учредителните договори. Сега по работния документ. Разгледах го, за да видя може ли да се дебатира повече по него. Искам да погледнем трети параграф. Той е свързан с граждански комитет от поне 7 лица, които да бъдат от поне четвърт от държавите членки. Първата ми реакция е още една бюрократична пречка. Защото на пръв поглед, да, хубаво, може така да разберем с кого говорим. Но аз не мисля, че това трябва да бъде задължително условие. Винаги да се организират хората в трансграничен план. Обикновените хора не могат да го направят, само синдикатите могат да си позволят такова нещо. Така че мисля, че гражданския комитет не трябва да бъде задължителен. Той може да бъде препоръчан, да се каже добре е да има такъв, но не може да бъде задължителен. едно. Докладчиците искат а, отговор на този въпрос. Има ли смисъл организациите, организиралите петиции да работят с пряко избрани лица? Това ме връща наказаното по-рано. Не е добре да има представителна демокрация в тази инициатива. Това е гражданска инициатива и тя не трябва да зависи от участието на демократично избрани политици, макар че тяхната подкрепа винаги е добре дошла. На трето място пет две депозити ужасяваща идея. Тоест, граждани, които нямат средства под ръка, няма да могат да инициират някаква идея. Според мен това трябва да бъде заличено. Осма точка. Трябва да се знае кой стои зад инициативите. Да, това според мен е задължително. Разбира се, че трябва да има прозрачност. Унези, които подкрепят една инициатива, трябва да излязат с имената си. След това девета точка. Докладчикът вече говори по този въпрос. Тази идея да се изискват 300 000 подписа преди изобщо да се разгледа допустимостта на една инициатива. При различни изслушвания при предходния мандат на парламента, аз се изказвах за един тест за допустимост. Това трябва да бъде преди регистрацията, когато 5000 или максимум 10 000 подписа бъдат събрани. Е, не бива гражданите да бъдат разпъвани и да им бъде отказан тази инициатива, след като са събрали толкова много подписите, между 5 и 10 000, според мене трябва да бъде тази цифра, за да има след това проверка за допустимост. Преминавам към 11, след това комитет на мъдреците, за да може Европейската комисия да не понася целият товар по отношение на допустимостта. Има проблем тук, защото решението да се отхвърли една инициатива може да бъде успорено пред Съда на Европейските общности. И това може да стане единствено и само ако комисията е дала отказ. Ако решението на този комитет на мадреците е окончателно, то тогава не може да участва съда. И ако този комитет на мъдреците каза, че това е допустимо, това трябва да бъде окончателно решение и тогава Европейската комисия не би трябвало да има право да го отхвърли. Това е единствената хипотеза, по която има смисъл да има такъв комитет на мъдреците. 14 точка. В края на процедурата окончателното решение – би трябвало да може да бъде успорвано. Една петиция не може да бъде отхвърлена по политически причини. Ако се вземе едно решение, е, че определена инициатива е недопустима, то тогава трябва да може да се обжалва. След това се предлага тук един 12-месечен период от първата регистрация. Мисля, че трябва да следваме швейцарския опит една малка общност е нещо съвсем различно от целия Европейски съюз. Така че дори там, в Швейцария, се използва един срок от 18 месеца, така че за нас, при положение, че сме Европейски съюз по-голям, това е добър срок. Следващото. Ако хартата за основните права, която от 1 декември миналата година е в сила, това няма смисъл да се обсъжда. Член 41 от Хартата за основните права разпорежда правото на гражданите бързо да получат решение и правото на публично изслушване. Вместо да напишем изслушване, трябва да напишем тук, според мен, публично или обществено изслушване. Правото на добро администриране също е записано в хартата и то е свързано с правото на получаване на решение от страна на гражданите на езика, с който гражданите са се обърнали с определено искане. Поне седем езика трябва да се използват, девет е прекалено много. Мисля, че седем поне трябва да бъдат езиците и да се включват езиците на гражданите, които са подели тази инициатива. Това е записано в хартата, така че те имат право на това. Освен това, трябва да има наръчник на ползвателя. Ако погледнете 32 точка, тук се говори за наръчник за използване на Европейската гражданска инициатива. По този начин ние ще помогнем на хората. Благодаря. Благодаря много. Мисля, че много конкретни неща и много сбити ни бяха предложени, така че определено ще вземем предвид предложенията ви. Сега давам думата на доктор Силвия Иван Кауфман. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа благодарност на вас и на докладчика за отправената ми покана – Можете да си представите, че за мен е изключително удоволствие и чест да бъда тук при вас днес. Аз съм работила по тази тема много години и се борих за това и съм много щастлива, че в момента Комисията по конституционните въпроси, Комисията по петициите работят по създаването на този инструмент за гражданска инициатива на европейските граждани и се надявам, че ще успеем да я задействаме. Пожелавам ви най-искрено всичко най-добро и се надявам, че регламента ще има успех. От години работим затова да намерим начин да помагаме на гражданите на Европа, те да са наясно, че Европа е техен проект, че техните идеи, техните виждания са добре дошли. И господин председател, аз сега съм изготвил едно писмено изявление за днешното заседание. Предадох го и смятам, че депутатите вероятно са получили копието и са прочели това, което имах да кажа в писмен вид. Затова сега ще коментирам само няколко момента. Аз разгледах документите, които съществуват по въпроса работния документ на комисията, отличния доклад на двамата докладчици, а също и огледах и общия подход на съвета от юни тази година. И сега разполагаме с анализи от трите институции за това докъде са стигнали дискусиите като това беше и отправната точка за изготвяне на моето мнение. И ако мога да коментирам думите на професор Майер, а именно, че основният критерий за създаване на настоящия регламент може единствено да бъде нуждата да се създаде прост, лесно използваем и привлекателен а, за гражданите инструмент, трябва да направим всичко възможно, да избягваме всякакъв вид затруднения за гражданите, за да може този инструмент да може да бъде прилаган и да е лесен за приложение. И мисля, че именно това да е приложим и да е лесен трябва да е, взимаме за основен критерий в работата си. Искам да коментирам няколко елемента, които за мен са ключови за създаването на регламента. Първо, според мен, минималният брой държави, от които трябва да се съберат декларации за подкрепа на петицията, трябва да бъде по-малко от една трета от броя на страните членки, защото комисията дава някакви съображения. Примерно, те се възползват от инструмента за засилено сътрудничество и е, комисията смята, че трябва една трета от страните членки да участват. Но инструмента за засилено сътрудничество е твърде конкрет, специфичен и той се отнася за страни, които искат да се объединят и да се развиват малко по-бързо. А тук говорим за инициатива на гражданите, за законодателен процес, за инициатива за започване на законодателен процес, за първите му стъпки. И затова, според мен, минималният брой на страните членки, така както аз го предложих в първоначалния си доклад, е една четвърт е също доста висок. Значи става дума за начало на законодателен процес. 6, 5 или 4 страни би следвало да е удачен брой смятам, че това ще е много важно. Ако искаме такива инициативи да започват, трябва да решим за тази цифра. Второ, професор Майер също коментира и аз съм готов да подкрепя тази идея. Допустимостта трябва да се решава само след събирането на 300 000 подписа. Предложението на съвета е различно. това не е условие, което можем да поставяме на организаторите на подобна инициатива. Защото си има и много ясни законови дефиниции какво може да бъде направено. Ако инициативата е против член 2 от е, договор за Европейския съюз или ако не попада в приложното поле на, на действието на договорите, тя няма, ще бъде отхвърлена. А член 4.3 от е, предложението на комисията в такъв случай може да отпадне. В смисъл целият текст е, за това, че е, инициативата може да не бъде удачно или да затруднява процес, така нататък. Всичко това трябва, може да отпадне. А, проверката за допустимост трябва да бъде извършена възможно най-рано и в такъв смисъл съм съгласен с докладчика. 5000 подписа би следвало да са достатъчни, за да се започне анализа за допустимост. И в такъв случай няма да има нужда да се създава е, комитет на, от 7 граждани. Смятам, че това е една бюрократична процедура. Може би за неправителствените организации в Европейския съюз е възможно да се постигне това, обаче отделните граждани да търсят начин да се организират и да създадат този съвет на, или комитет на мъдреците от самото начало е много трудно. А, става, що се отнася до този комитет работен на мъдреците, а, и в писменото си изложение казах, че не, смисъл, не мисля, че това е удачна идея. Това е едно допъл... допълнително бюрократично препятствие. А, докладчикът също а, коментира, че в края на кращата комисията е тази, която ще вземе решение. Тя, това е нейна отговорност и комисията не може и не следва да отбягва тази си отговорност. Професор Мар каза, че е много важно, когато обсъждаме въпроса за допустимостта, да се запази отговорността на комисията по отношение на решението за допустимост. Проверката за допустимост, регистрирането, според мен, това са една и съща стъпка. И трябва да се регистрират единствено е, инициативите, които са допуснати. Може би може да има може да има два месеца преходен период е, от е, момента на решаване за допустимостта и е, момента за регистриране. Защото може в някакъв момент да се създадат проблеми просто с срок. За 12-месечния срок за събиране на подписи считам, че е твърде малко. Територията е огромна, има огромно езиково разнообразие и според мен този срок трябва да бъде 18 месеца. Пето. Струва ми се, че прекалено бюрократично е предложението на комисията да се иска ЕГН или номер на социалния осигурителна система или нещо подобно защото това е нещо, което ще откаже гражданите. Всеки трябва да може да събере подписи на улицата. И по този начин ще можем да спечелим и хората. Защото ще има хора, които няма да искат да си дадат номера на паспорта. И тогава няма да е толкова лесно да съберат тези искани 1 милион подписа. Както каза докладчика от самото начало, организирането на една успешна гражданска а, инициатива, т.е. когато вече са събрали 1 милион подписа, трябва, организаторите трябва да имат право да бъдат изслушани от комисията и това изслушване трябва да бъде публично защото създаването на диалог между гражданите и комисията, гражданите, които имат право да подемат такива инициативи, е основно изискване за възможност за комуникация. Разбира се, при условие, че са изпълнени основни изисквания, но самите те не са достатъчни. Трябва да има диалог. Също, комисията трябва да помисли дали да не създаде някакъв вид офис за гражданската инициатива на базата на член 48 от е, хартата за основните права, така че гражданите да могат да получават е, информация, примерно за е, темата, по която се интересуват, да проверят дали няма законодателство по, тая, по този въпрос или дали няма вече друга гражданска инициатива започната. Комисията трябва е, да даде подобен вид услуга на гражданите. Седмо – мисля, че ще бъде много добре, ако Европейския парламент като директен представител на гражданите се ангажира с едно обществено изслушване за организаторите на гражданската инициатива и като институция да може да взема позиция по нея. Осмомия е ми коментар е следния. И трите документа приемат, че за участие в гражданската инициатива е необходима минимална възраст. И тя е равна на минималната възраст, на която се допуска участие в избирателния процес за Европейския парламент. Но в една от държавите на Европейския съюз, т.е. Австрия, има изискване е, минималната възраст да е 16 години, на всяка друга да е 18. Та в такъв смисъл искам ясно да кажа, че всяко ограничение на демократичните права за участие на база на възраст нарушава изискването за пропорционалност. Затова трябва да си помислим още веднъж е, дали трябва да има една еднаква е, възраст е, в цяла Европа за участие в гражданската инициатива. Аз лично предлагам това да е 16. Е, примерно в петициите няма ограничения и ми се струва, че и тук не би следвало да слагаме такива. И последния ми коментар е също нещо, което професор Майер спомена. В моя доклад се оповеднава и е дебата за член 11.4 в смисъл дали ще има възможност да се правят промени на договора посредством гражданска инициатива. И е, дискусиите очертаха, че мнозинството счита, че не следва това да се допуска. Професор Майер е на същото мнение. Но ми се струва, че е в, е, от гледна точка така, на политическите съображения, гражданите трябва да имат интерес, така както институциите, в възможни промени на договора. И ако не е възможно това да бъде направено а, посредством гражданска инициатива, парламента да подеме въпроса, особено за инициативи, свързани с изменения на основния договор. Защото парламента е директен представител на гражданите. И има право да прави подобни предложения. Така че гражданите да могат да направят предложение до парламента и парламента да действа от там нататък. Т.е. Да, по, да потърсим един механизъм именно за това. Много неправителствени организации настояват за това и биха били доволни от, е, от едно такова решение. Защото Лисабонският договор не е вечен и би било добре е, с помощта на 1 милион е, подписа гражданите да могат да изразят интерес за променето на договора. С това приключвам, господин председател, и ви пожелавам успех с регламент. Благодаря ви, госпожа Халфман. Върнахте се към по-раншната си роля в Европейския парламент и в тази комисия. Сега ще дам думата за изказване. Има ли някой, който иска думата? Сега за сега не виждам такъв. Господин Шолц, ако обичате. Благодаря, господин председател. Чухме мненията на двама специалисти в темата, които са я обсъждали и в конвента, и в Европейския парламент и мога само да се съглася с това, което те казаха. Мисля, че изслушванията, проведени в отделните групи, за което ни беше напомнено, или пък консултациите, проведени на няколко пъти, ни помогнаха да установим, че а, когато става дума за гражданската инициатива, не трябва да се боим а, за нашите граждани или от нашите граждани. Това е инструмент, чрез който те могат да изяват волята си. Когато разглеждаме отделни текстове и параграфи, това за нас трябва да бъде постоянна грижа. Трябва да кажа, че по някои въпроси има различни мнения. А в никакъв случай не трябва да прикриваме това. Такмо напротив, трябва да намерим правила, които гарантират, защото прагът за участието на гражданите в политиката да бъде колкото е възможно по-нисък. Той да е свързан с колкото може по-малко бюрократични пречки и затова съм съгласен с всичко, което каза госпожа Кауфман и професор Майер. Необходимо е сериозно да помислим за допустимостта. Дали става дума за граждански инициативи, чиято цел е да променят нещата в Европейския съюз, неща, за които, които гражданите познават от първа ръка, и когато става дума за подобна промяна, трябва да помислим доста сериозно, защото в никакъв случай не искаме да разрушим Европейския съюз, а по-скоро да допуснем критика на една или друга страна от неговото действие. Затова е необходимо една от институциите на Европейския съюз да се занимава по право с този въпрос. Трябва също така да помислим какви законодателни инициативи трябва да се предприемат от самата Европейска комисия. Ако бъдат направени предложения, които си струва да бъдат разгледани, тогава може би правилника на парламента би трябвало да се промени, за да могат да бъдат взети под внимание. Трябва да видим какъв трябва да бъде прагът, дали трябва да бъде 900 хиляди или 1 милион подписа, например а, доколкото това се отнася до нас, ние като парламент трябва да вземем предвид възможността във връзка с гражданската инициатива да бъде, да бъде променен нашият правилник. Същото се отнася и до изслушванията с участие на националните парламенти, нещо, което се оказа също така много полезно. Господин Дав направи сериозен принос към нуждата от преразглеждане на европейският избирателен закон. Трябва да продължим в тази насока, за да може Европейският съюз да стане все по-демократичен. Да може европейските граждани, и особено младите да ни казват как виждат те а, как виждат те бъдещето на Европейския съюз. И мисля, че критерият за 60-те години е много важен във връзка с това. Колкото до допустимостта, мисля, че границата на допустимост трябва да бъде колкото е възможно по-ниска. Струва ми се, че в началото трябва да допусне много малък брой граждани да започват инициативи. Защото не съм сигурен, че изискването за 300 000 подписа е уместно. Мисля, че броят на подписите трябва да се изисква от колкото може по-малък брой страни. И ми се иска докладчикът а, а, да постигне успех в разработването на окончателния текст. Желая му това. Благодаря, господин Шулц. А сега господин Епинг. Благодаря, господин председател. Исках само да спомена, че аз съм гост в тази комисия, не съм нейн член, но живо се интересувам от обсъждания въпрос. Аз съм холандец, избран а, в парламента от Белгия и е, това е един, т.е. аз съм трансграничен кандидат, нещо, което е много европейско по своята същност. В Белгия е, има възможности за гражданите да изразят своите виждания, но те не са големи и когато успяват да го успяват да го направят, те са толкова ядосани, че обикновено винаги казват не. Съгласен съм с а, моят колега, макар и той да принадлежи към друга политическа група. Искам да кажа на госпожа Кауфман, да благодаря на госпожа Кауфман и на господин Майер за техните доклади. Има един въпрос, който искам да спомена и с който мисля, че си струва комисията да се занимае. А именно, изискването за идентификационните а, е, номера, номер на паспорта, ЕГН, е, номер на социалната осигуровка и, и някакъв друг идентификационен номер. За много граждани в Европейския съюз това е един труден въпрос. Има редица страни, където хората не биха а, е, искали да предоставят подобна информация, защото тези номера фактически са номера, за които разкриват вашата идентичност. И е, хората не биха искали така с лека ръка да ги предоставят е, на кой, онзи, който събира подписите. Е, може някой да си мисля, че ще има някакви последици за това, че са подписали дадена петиция или искане, че след това ще ги търсят възоснова на този номер. И това може да бъде един много сериозен проблем голяма пречка за гражданските инициативи, мисля, че трябва да предложим изменение за отпадане на това изискване. Има други начини за установяване на самоличността на тези, които са подписали. Не е обязателно необходимо да се дава номера на паспорта. Надявам се, че всички разбирате колко важен е този въпрос за европейските граждани. То е повод за голяма загриженост във връзка с защитата на и неприкосновеността на личните данни. Подобно изискване би попречило на гражданите масово да участват в подобна инициатива. Благодаря. А сега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 благодаря, господин председател, Искам да благодаря на експертите, които се изказаха и да попитам каква е целта на тази формулировка. Ще продължат ли те да работят като коментатори, евентуално, по тези инициативи? Или пък... Не, за нас ще бъде удоволствие – Надявам се да могат да участват с познанията си. Имам няколко въпроса. на базата на полученото от докладчика. Искам да изразя също така съжалението си, по отношение на това, че не сме получили всички документи, е, макар че по-рано бе казано точно обратното. Имаме документи от Комисията по петициите, които очакваме, например. И е срамота, наистина, че само част от наличните документи са стигнали до нас. Така или иначе, не искам да говоря много по тази тема. Фактите обаче са следните. Имаме много конкретни въпроси, които би трябвало да бъдат разгледани, част от които са разгледани и част от които не са разгледани. Един от въпросите, който не е повдигнат, най-вероятно просто не сме успяли, е свързан с създаването на прозрачност по отношение на е, инициативите. Това изискване е за депозит визирам. Това е премахнато и е наистина нужно да бъде премахнато. Има обаче следната идея. Обществеността трябва да знае кой е зад определена инициатива, кой я подкрепя финансово. Искаме да знаем кога, в какъв момент бихме могли да поискаме такава информация. След това възниква и втори въпрос, свързан с първия. Според мен това трябва да бъде записано и в настоящите ни дебати. След като се направи анализ на допустимостта, всъщност това е въпрос към професор Майер, макар че и двамата изразихте скептицизъм по отношение на цифрата цитирана, но имаме 300 000 подписа като едно изискване и в а, Европейската комисия съществува едно безпокойство, че ще има прекалено много объркващи инициативи, които ще отнемат много време и те ще затънат в кавички с, в тях, защото ще бъдат заляти от не особено важни, а по-важните ще бъдат пропуснати. За това има такова едно изискване за 300 хиляди подписа. Докладчикът казва, че е прекалено голяма тази цифра. Предложението на докладчика е 7 подписа, преди да се направи тази проверка. Това е огромно намаляване на цифрата и тогава се питаме, ще бъдат ли достатъчно сериозни тези инициативи. Евентуално в миналото човек чисто и просто пишеше на Европейската комисия, че нещо го дразни или е гневен, а сега седем подписа, за да се подаде такова нещо, което да стане гражданска инициатива, не зная. Що се отнася до проверката, въпросът ми е правен. Какво точно трябва да разберем? Какво точно трябва да знаем? Дали трябва да знаем кое е личност, коя личност зад, стои зад всеки подпис, защото имаме омбудсмани за защита на личните данни, който заяви, че това нарушава изискванията за защита на личните данни, или пък в тези държави, където има такъв тип инициативи, те какво проверяват? Дали съществуват тези хора изобщо или пък се дублират а, подписи. Някакъв такъв механизъм е необходим, за да не се налага да проверяваме документите. Бе казано така като една забележка, че всяка една държава членка може да има различни а, правила а, за проверка и според мен Би трябвало да има общи правила за преценката на допустимостта, защото иначе ще се получи една накъсана история с, с, с изисквания, които са различни в различните държави членки. Не, според мен трябва да има единни правила, които да се прилагат в цяла Европа. Трябва да пише, примерно, име, адрес, националност, подпис, за да може наистина да се провери дали съществуват тези лица и дали имат право да се подпишат под такъв документ. Според мен това са общите изисквания. И накрая един въпрос, който не бе повдигнат. Има едно предложение пред нас. Гражданите, когато подават такава инициатива, да цитират правното основание на тази гражданска инициатива. Има известно колебание от докладчиците по този въпрос. Според тях това е прекалено високо изискване, което би действало като възпиращ механизъм. Когато говорим за регламенти, знаем много добре самите ние, че правното основание винаги създава проблеми. Докладчиците все още не са решили какво да се запише и ще е добре, ако може експертите да кажат нещо по този въпрос. И накрая към професор Майер. Ако една инициатива е допустима, свързана с промени в учредителните договори, а вие казахте различни становища, бихте ли коментирали казаното от госпожа Кауфман, което бе противно на това, което казахте вие? Вие заявихте, че в регламента, който се предлага, трябва да има един такъв паралел. Правото на парламента, свързано с промени в учредителния договор. Благодаря, казва председателя. Господин Майер. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Госпожа Майер, извинете. Благодаря, господин Hyviä puheenvuoroja. Tässä viime muutamana päivänä on ollut monia kansalaisaloitteeseen liittyviä tilaisuuksia. Благодаря. Последните години имаше различни заседания, семинари по отношение на гражданската инициатива. По време на всеки семинар се говореше за това, как не трябва да се боим от гражданите и това бе подчертавано многократно. Този въпрос дори да се обсъжда звучи достатъчно сериозно. Не може да се самоубеждаваме, е, че не бива да се боим от гражданите. Европейския съюз не бива да се бои от собствените граждани. И това доказва, че в момента сме в една криза на демокрацията в Европейския съюз. Възмутена съм, ако мога да бъда честна, абсолютно съм възмутена от такъв тип теми за дебат. Трябва много внимателно да помислим дали искаме да слушаме гражданите. Ако искаме, то тогава ги приемаме и приемаме и гражданската инициатива. Ако не искаме да ги слушаме обаче, то нека да приемем тази е, инициатива като една иллюзия, ей така, за да си оправим имиджа, да се правим, че слушаме гражданите. Тогава, ако втория сценарий е верен, изобщо не бива да се занимаваме с тази гражданска инициатива и трябва да я отхвърлим. Защото ако това го правим само за имидж, то това ще доведе до една по-дълбока криза. И това трябва ясно да си го заявим. Още няколко неща, които според мен са важни. Гражданите трябва да могат да подемат инициативи и по отношение на учредителните договори и по въпроси, които са свързани с компетенциите на Европейския съюз. Не може да се държим високопарно, нито пък трябва да се страхуваме. Ние като че ли много обичаме ясно да слагаме границите. Искам да ви припомня Нордическия съвет. Аз бях член на този съвет няколко години. Sen merkitys on vähentynyt, mutta aikaisemmin se oli, se oli samanlainen kuin sanotaan eu yhteistyö alussa. Kaikki viisumi... Нещата бяха сходни, като в Европейския съюз. Имахме съвместни системи за социално осигуряване, за проучвания на пазара на труда. Та всички тези инициативи идваха от неправителствени организации. След това политиците или е, бяха тези, които предлагаха идеите. Ето така гражданското общество напредна. Имаше критики, но след това този е, нордически съвет се оказа изключително полезен за политиците. Те можеха да оказват своето въздействие. Така че не бива ние сега да се боим от гражданите. Може да има лоши инициативи от време на време от тях, но същото се отнася и до Европейската комисия и до инициативите, които ние предлагаме сега. В крайна сметка не винаги нашите инициативи са толкова идеални. Обсъждаме това, което трябва да бъде ясно в самото начало. Много е важно всичко да е ясно на гражданите и трябва да говорим с тях за това как те искат да се формулират нещата. Имаме различни референдуми в отделните държави членки, в отделни общини, в региони и така нататък. Нека да видим как тези инициативи се прилагат в определените държави членки? Как върви тяхната система? Как са уредили? Какви са проблемите им? Как ги преодоляват? Така че нека да не става прекалено трудно. Не трябва сега отново да откриваме колелото, ако изобщо искаме да има такава гражданска инициатива. Благодаря, господин Месершмит. Tak, formand. Jeg vil benytte lejligheden til at tale øh, благодаря. Искам да се възползвам сега да говоря на датски. И искам да се присъединя към многото критики, е, формулирани тук, по отношение на ограниченията и затрудненията е, при одобряване на едно предложение. Но освен чисто формалните ограничения по отношение на допустимостта, мисля, че има и немалко проблеми за чисто материални е, препятствия. Комисията предвижда в параграф 3 и 4 да се направи оценка за резонността сега, ако 100 души дискутират дали е разумно някакъв факт или не, ще имате 100 различни оценки и по този въпрос. Така че тази клауза ще въведе една твърде произволен елемент на оценка. И това няма да е от полза на никого. Също така е малко странно според мен, че в четвърти параграф се смята, че една, е, да, се, да се вземе една, един малък отказ от е, договор, договор и да се смята, че това е законовото основание. Член 6. А, сега коментира се там ценности, обаче никъде не се споменава и субсидиарността и принципа на пропорционалността. Тези критерии също трябва да бъдат обмислени, защото те се съдържат в договора. Така че има възможност да се появи субективизъм в предлагането на една инициатива, инициатива, която не е търсена, но има възможност и да се прекрати субективно една инициатива, далеч преди да съберете милион подписи. Така че предложенията просто трябва да бъдат е, в съответствие с договорите за създаване на, е, на Съюза. Тоест, те трябва да се позовават на целия договор, а не само член 6 за основните ценности. Та, цялата дискусия за допустимостта е интересна, но, както казаха и колегите, по този начин ще се създаде възможност гражданите да се чувстват отново маргинализирани от Европейския съюз. Защото кой ще решава, кой ще каже да или не? Значи един милион граждани са готови да застанат зад една инициатива и тя ще мине по нормалната процедура. Но за да стане това, някой трябва да каже да. И кой ще е това? Това сме ние. Защо да не може населението да има същите права като комисията? Защо те да трябва да могат да виждат, че предложенията им се отхвърлят? А ако е, един милион души в Европа излизат с едно разумно предложение, Читам, че те имат същите права, като всеки нас тук. Не би следвало една шепа чиновници да решават дали определена инициатива е допустима или не. Е, политиците са тези, които трябва да остават верни на своя електорат. И едни такива неясни формулировки, с които се налагат ограничения на гражданската инициатива, не са допустими отново да кажа, не може да се цитира само една част от договора. Трябва да се взема договора като цялост. Като, какво означава това, че ние е, се страхуваме не само от грани, гражданите на Европа, страхуваме се и от себе си. Значи не можем да поемем съответното бреме да приемем една инициатива. Когато политически не можем да решим някои бариери, ако не можем да, да извадим всички политически ограничения и не можем да се предпазим от чисто субективни оценки, какво остава да направим? Кой може да направи това? Благодаря. Господин Шефли, благодаря, господин председател, благодаря на всички, които участваха в този дебат. Радвам се, е, че госпожа Кауфман е отново сред нас. Искам съвсем ясно да кажа, е, че се отнася много положително към гражданската инициатива. Това, което ще кажа, е, може да изглежда като отрицателно отношение, но приемете го като стрес тест. Най-напред, струва ми се, че не всички инициативи ще бъдат обязателно а, демократични или а, благоразположени към Европейския съюз. Някои инициативи, вероятно, а, ще а, а, бъдат а, основани на популистски а, настроения. Второ, ако целта на гражданските инициативи е да разшири, да задълбочи чувството на гражданите, че Европейския съюз им принадлежи, не смятам, че участието на гражданското общество ще помогне за тази цел. Може би това би привлекло по-голям брой хора, но дали е, резултатите ще стигнат до широките е, маси на гражданите, съмнявам се. Това трябва да бъде доказано. Второ, необходими са ни е, филтри, за да може лекомислените, неуместни или разрушителни инициативи да бъдат спрени на време защото иначе е, може да има е, катастрофални последици. Знам, че този въпрос не е лесен, знам, че той е свързан с сериозни проблеми. Първите няколко инициативи ще имат е, решаващо значение за създаване на културните рамки, в които а, ще се оперира. Те ще покажат как работи а, тази идея. Не бих казал, че съм против е, цялата работа, но трябва много внимателно да се вгледаме в първите няколко инициативи. И накрая, един теоретичен въпрос. В случая смесваме представителната и с пряката демокрация. Трябва да съзнаваме ясно това. От практиката на европейската демокрация знаем, че представителната демокрация е, се е доказала, а, а пряката демонстрация, демокрация крие се редица проблеми. Тоест, нека не бъдем чак толкова ентусиазирани, както усещам, че тук няколко от изказалите са са. Трябва да знаем и какви са отрицателните страни на подобно предложение. Господин Браунс. Благодаря, господин председател. А, гражданската инициатива фактически представлява един политически дебат дебатът може да завърши с консенсус. Но ако ние предварително предпишем или предположим консенсус, т.е. че всички инициативи трябва да отговарят на това, което някои наричат европейските ценности, това няма да бъде дебата, ще бъде един задушен дебат. Тази сутрин вече чухме как трябва да се спрат да се спрат възможностите за мобилизиране на популистските а, е, тежнения. А как трябва да спрем разрушителните, предполага се, а, е, инициативи. А, някои могат да мислят, че аз съм против е, пряката демокрация, но след като са събрани 1 милион подписа, комисията може да каже благодарим, това е много интересно, но няма да правим от тук нататък нищо. Това не е никаква пряка демокрация, това е просто петиция, която наричаме по друг начин. Благодаря. Агусин Мендес. Благодаря, господин председател. Извинете ме за закъснението. Но разписанията на авиолиниите не винаги се съобразяват с нашите планове. С голямо удоволствие виждам а, тук нашите колеги. Тяхното присъствие събужда приятни спомени. Доста сме преживели заедно. Юрген Майерс очевидно беше един от инициаторите на това, което се опитваме днес да развием по-нататък. Силви и Ален Ламасур ще продължат работата по този доклад. Много се радвам да видя и тях тук днес. Господин председател, не трябва да пропускаме нещо важно, когато работим върху законодателството по гражданската инициатива. А то е, това е Европа, че Европа е преди всичко една а, общност, където цари върховенството на закона, така че не можем да приемем процедури различни от това, което е заложено в договорите. Представителството в Европейския съюз се осъществява чрез Европейският парламент. Това е представителната демокрация. Нашите депутати се избират пряко всеки 5 години чрез общи избори и ние не можем да замесваме тази представителна демокрация чрез институции на пряката дем, демокрация. Значи не говорим за заместването на единия вид демокрация с друга, защото това би било в противоречие на договорите и в, в разрез с законността. Това първо. Второ, една законодателна инициатива може да се а, превърне в закон само в рамките на общностното право. А, нищо не може да бъде извън а, общностното право. Нито пък а, бихме могли или би трябвало да приемаме стъпки, а, които противоречат на ценностите, фиксирани с договорите. Нека да дам един пример. Какво би станало, ако милион или два милиона подписа поискат възстановяването на смъртното наказание в Европейския съюз? Два милиона души могат да го поискат. Хубаво, обаче втори член на Хартата за основните права, която е част от Лисабонския договор, постановява, че премахването на смъртно наказание е една от основните ценности на Европейския съюз. Значи може да имате колкото искате милиони подписи, но те противоречат с законът на Европейския съюз и не може да бъдат взети под внимание. Просто можем да кажем на подписалите, това може да е вашето мнение, но закон от него не може да последва. Въпросът е кога да им го кажем? В началото на процедурата, за да не си губят времето и да не прехосват сили и средства, да се борят за нещо, което е обречено, и да им го кажем накрая, след като приключат събирането на подписите. За какво става дума тук? Да кажем истината на хората. Кога да им я кажем? По този въпрос аз нямам ясно и твърдо установено мнение. Не знам кога трябва да се направи този контрол. Ако а, мислим, че комисията е една група бюрократи, както мислят някои в англосаксонските страни, трябва да се попитаме Барозо бюрократ ли е? Тук говорим за политици, говорим за хора, които взимат политически решения. Комисията е съставена от политици, които ние подкрепяме. Ние можем да им гласуваме недоверие. Така беше с моя колега Сантер. Това са политици, които имат политически мандат. Така че онези в англосаксонските страни, които казват комисията се е един сбор от бюрократи, би трябвало да им кажем, че това са хора, на които договорът вменява дълга и правото да имат законодателна инициатива. Именно Европейската комисия е призвана да превръща инициативите в законодателни предложения и оттам в закони. Ако намерим по-добра форма, по-демократична форма, добре, но трябва да осведомяваме хората достатъчно добре, трябва да им кажем истината. Не можем да им кажем, а, сега ще имате пряка демонстрация, а, пря, пряка демокрация. трябва да им помогнем да се чувстват европейци. Защото Европа се гради чрез проекти и програми, които се изготвят с обединени усилия. Това обаче не значи, че е, всички институции, е, утвърдени с договорите и цялата структура на Европейския съюз, може да бъде пренебрегната за сметка на някаква нова процедура. Не това имаме предвид тук, надявам се. Разбира се, трябва да се стремим да бъдем по-близко до гражданите. Това е похвална цел, но междувременно трябва да им казваме истината на нашите граждани. Благодаря. Преди да дам думата на представителите на комисията и съвета, искам и аз да а, кажа нещичко. В Италия имаме голям опит с референдумите, с такъв тип инициативи, които предлагат законодателство. Говоря за предложение от страна на обществеността по отношение на законопроекти. Аз смятам, че този анализ на допустимостта трябва да се направи в самото начало, колкото се може по-рано. Смятам, че събирането на подписи е трудоемко, но пък анализът на допустимостта, както каза господин Мендес Девиго, трябва да се прави по определени критерии, защото хората могат да кажат, хайде да закрием Европейския съюз или да изхвърлим Франция. Т.е. трябва да има някакви ограничения за този тип инициативи. Що се отнася до броя на лицата, които предлагат гражданска инициатива, смятам, че седем като цифра трябва да се преразгледа. Говорим за една инициатива, която трябва, според мен, поне един милион лица да включва и то от не от една държава. Сега можем да поспорим дали да са седем държавите или не, но трябва да има значителен брой държави, представени посредством своите граждани. Тази инициатива трябва да бъде координирана в няколко държави. Ако не можеш да събереш 7 човека, сега ще говорим за цифрата по-късно, но ако, са по, ако не можеш да събереш по-малко от 10 човека, то тогава какъв е смисъл от тази инициатива? Има един сериозен проблем, на който нямам отговор и той е свързан с удостоверяването на личността на лицата. Това не е малък въпрос, защото тези инициативи би трябвало да бъдат достатъчно легитимни и това трябва да бъде нещо сериозно. Не трябва да има, примерно, дублиране на подписи, защото това е най-лесното да се подпишеш няколко пъти, или пък фалшиви а, подписи така че трябва да има някаква проверка, за да знаем, че гражданинът, който се е подписал, всъщност иска нещо, за да може да се отнасяме сериозно към тези инициативи. Е, едно правило за всички държави членки ми се вижда нещо трудно, защото вече има опит в определени държави членки по този въпрос и трябва да се обърнем към самите държави членки. Дали те могат да проверят е, дали подписът е автентичен, дали искането е такова, дали е, всичко е изрядно. Какво ще стане, ако не могат да се съберат 1 милион подписа? Не мисля, че това е проблем. Може парламентът да хареса идеята и той има право а, да приеме една идея момента имаме право на петиция от името на едно единствено лице, така че ако дойдат определени искания, които не са точно 1 милион, но са примерно малко по-малко от милион, ние ще се отнесем сериозно към тях. Само Австрия има изискване подписалите се да са навършили 16 ако искаме някакъв вид съответствие, ще видите, че това е една единствена държава сред 27-те, т.е. 26 против една. Тук може да се поспори дали искаме някаква определена възраст или не. И едно предложение или въпрос към експертите. Може ли гражданите да поискат изменение на учредителен договор? Аз лично не виждам проблем с такова искане. Могат да си искат каквото си искат. Но как ние да преодолеем, прави... извинете, записаното в член 225? Това оказва въздействие върху нашите правомощия, правомощията на парламента. Разбира се, че можем да бъдем задействани от едно искане на а, гражданите, но по силата на член 48 от договора парламента може да участва при промяна на учредителния договор. Мисля си обаче, че има определени правни граници това, което може да бъде правено и не мисля, че те могат да бъдат прескачани или поне експертите трябва да кажат, ако това е възможно. Понякога И председателя иска да каже нещо, така че извинявам се, че се намесих. Ще дам думата на господин Торейра да говори от името на комисията. Марио, имаш думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за дебата. Беше изключително интересен отново. Искам да коментирам три основни момента. комитета, анализа на, на допустимостта и след това проверката на подписите и самоличността. По първия. Това не е идея на комисията, това е идея, която а, се зароди в парламента. Решихме обаче, че тя е интересна, защото тя може да помогне да се оптимизира процеса за да сме сигурни, че идеите имат европейско измерение, добре са обмислени и така нататък. Така че това може да помогне на развитието на процеса и след това да се облегчат останалите проверки, които ще се правят. Така че за нас това е интересна идея. Необходимо е да има прозрачност, защото зад гражданите може да има подкрепа от НПО, Хората трябва да знаят кой стои зад тях. Но този граждански комитет не е лоша идея. Що се отнася до допустимостта? Нека да видим какъв е текста на комисията и съвета. Не мисля, че ние се опитваме по някакъв начин да цензурираме. Искам ясно да го заявя. когато говорим за неграждански инициативи, за объркващи инициативи. Това не е проверка, която ще се прави субективно. Проверката си е проверка. Но не искаме да цензурираме, а чисто и просто да отстраним несериозните. Например, да речем, дадах една такава, такъв безумен пример. Всички депутати да се обличат в синьо и да носят жълта звезда, когато са на пленарно застание. Примерно. Господин Мендес да ви го даде един пример. Ако имаме една инициатива за въвеждане на смъртното наказание, Разбира се, че не трябва да се регистрира тази идея на вебсайта на комисията. Не може да рекламираме една идея, която е срещу ценностите на Европейския съюз. Така че също не трябва да се стига до обсъждане на правно основание на такава идея. И също не трябва да се регистрира и да бъде на нашия вебсайт, защото тя противоречи на нашите ценности. Не искаме да бъдем цензори, нито пък да правим политическа оценка на инициативите, но нещата стоят така. Усещ... Е, участваме в различни дебати, свързани с по-ранното провеждане на анализа на допустимостта и намаляване броя на подписите. Внимателно разглеждаме въпроса. Разбираме вашето безпокойство. Това е записано и в текста на съвета. Към критериите те добавих още един. И то е да не се регистрира, ако инициативата е очевидно е извън приложното поле на учредителния договор. Това е едно предложение, но това не е анализ на правно основание. Така че може да се възползваме от този текст Тоест, ако нещо е очевидно отвъд правомощите на комисията, е, това трябва да бъде доразработено и е хубаво да поупростим текста. Ще ви дам един пример. Гражданите искат, например, да има ново разпределение на евродепутатите. Ние не можем да кажем това е отвън приложното поле на учредителния договор. Не е. Тоест трябва да го регистрираме и е, след това по-късно ще кажем няма правно основание комисията да излезе с такова предложение. И ако малко променим текста, то тогава ще бъде възможност от самото начало да се откаже регистриране, защото ще кажем това е отвъд правомощите на комисията, тъй като Европейският парламент е този, който има единственото право за инициатива за преподредба а, на местата или намаляването им Трудно е от самото начало да се направи пълен и изчерпателен анализ на допустимостта. И настоявам на това. И накрая, по отношение на проверките. Ще се опитаме да бъдем полезни. Може би парламента и съвета са тези, които трябва да го обсъдят, защото това е тясно свързано с възможността да се прави тази проверка. Но Нека поясня. Промените би трябвало да се правят с извадка. Не може да се прави и промяна, извинете, проверка на всичко. Не може всеки един подпис да бъде проверен, ще се прави извадка, която да бъде проверявана. След това държавите членки не проверяват подписите. Говорихме за проверка на подписите, но никой няма да провери подписите. Когато което е онлайн подкрепата, то тогава ще има примерно потвърждение с имейл, но няма да има подпис, а на хартия ще има подпис, но никой няма да провери конкретния подпис. Това, което ще се провери, са данните. И ако данните отговарят, ако има лице с това име, което живее в този град, роден е на тази дата, то се предполага, че лицето се е подписало. Ето това ще се прави като проверка. Как да проверим? На базата на какво? До момента държавите членки заявиха пред нас, че единственият начин по който проверяват е да се обърнат към бази данни, които са свързани с документи. Тоест, те трябва да знаят къде да търсят. Тоест, да има някакъв документ, който да отговаря на тази самоличност. Труден е този дебат. Имаме огромно желание да помогнем. Исках да изясня обаче само тези различни въпроси. Това е. Благодаря. Сега давам думата на представителя на съвета господин Хайбер. Благодаря, господин председател. Искам да се върна ясно на някои от нещата, които бяха споменати тук от госпожа Шастел, когато тя беше тук миналата седмица. Първо, да благодаря на докладчика и на експертите. Те задълбочават а, нашия размисъл по инструмента за гражданската инициатива. Белгийското председателство споделя амбицията на парламента и на комисията да сложи това досие сред приоритетите си и да постигнем споразумение на първо четене до края на годината. Хареме гледащето, че е, инициативата на гражданите трябва да си остава близо до гражданите. Това личи и от позицията на съвета от е, документа от 14 юни за общия подход. И както се коментира тук и от представителя на комисията и от председателя, много е важно тези инициативи да бъдат ефикасни и да се радват на авторитет сред гражданите и да събират активното участие на гражданите. Както се коментира, тук има технически проблеми, с които трябва да се справят и страните членки, що се отнася до проверката за идентичността на данните, предоставени от гражданите. Сътрудничеството между четиримата докладчици беше много добро и ние ще продължим е, тристранния разговор с цел да постигнем споразумение на първо четене, както казах преди края на годината. Благодаря. Преди да дам думата на нашите двама гости за отговор и на докладчика госпожа Гоме, виждам, че има още желания за изказвания – и нека да ви е, предупредя, че заместник председателя Мартинес идва след малко да говори по следващата, по следващата точка, така че нека да не го задържаме и него. Сега господин Месершит първо. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Аз не получих отговор на въпроса защо след като има много регламенти и разпоредби в договорите, които ограничава комисията да предприема инициативи, защо в това предложение се цитира само някои критерии, примерно за европейските е, ценности. Сега, даде се тук примера с смъртната присъда, но примерно може да има предложение, което да е, прекрати принципа на субсидиарност или на пропорционалност. И ще излезе, че е, е допустима подобна инициатива, но не може да бъде изпълнена, защото комисията не може да предадете такова предложение. Така че защо трябва да се изключват само предложения на базата на критерии за е, ценностите? а не се дават други критерии, които се съдържат в договорите. Това е моят проблем. Нека ясно да дефинираме кои са тези ценности. Това е член 6 или е, където се цитира хартата, или член 2. Е, там също се цитират ценности. За какво точно си говорим? После, трети раздел. На каква база в края на краща ще оценяваме е, съдържанието? Благодаря. Господин Даф, моля. Господин председател, извинявайте, извинете ме, че отсъствах в първоначалната част на дискусията. За мен е много приятно да поздравя Юрген Майер и е, Силви Камфман, които са много уважавани наши бивши колеги от бивши битки. Аз все повече затвърждавам мнението си, че комисията трябва да бъде оставена абсолютно на, на страна, не ангажирана с проверката за допустимост, защото комисията не може да бъде поставена в позиция, в която тя да съди за допустимостта на една инициатива и да бъде също така а, журито, така да се каже, което а, съди за целия процес а, на политическа допустимост на предложението. Не смятам, че е чак толкова сложно да се реши дали една инициатива нарушава учредителните договори. Ако ме попитате мене, 15 минути ми стигат, за да ви дам отговор. А пък ако компютъра ми е под ръка, ще ви отговоря моментално. Та, това не е наука сложна. Просто трябва човек да има една широка представа за приложното поле и компетенциите, правомощията на Европейския съюз. Та да се създава една сложна процедура с а, официално създаден съвет на мъдреците, които ще получават много добро заплащане, Нено, е за да свършат реално нищо или да дадем на комисията възможност да се включи още от самото начало на процеса, това е просто грешка. Трябва изобщо да си помислим необходимо ли ни е, е или не. Господин Касини много прагматично описа е, италианския опит и е много прав Не мисля, че ще има чак толкова много фалшиви или подписи или двойно подписали се. В края на кращата това и не е толкова важно. А можем да сложим и един процент на, за фалшивите подписи, така че да не стават прекалено много. Но когато се събере подписи на близо 1 милион души, които действително търсят един процес на законодателна инициатива, тогава институциите трябва да отчитат този процес. следва да бъдем чак толкова педантични или бюрократични. Трябва да бъдем пределно прагматични и отворени. И ако мога да задам въпрос относно бюджета. Ако има инициатива за увеличаване или намаляване на разходите и тя нарушава многогодишната финансова рамка, какво може да бъде направено в, в е, такъв случай. Примерно, ако една група граждани ми пратят имейл и искат а, е, да направят една подобна инициатива. Искам докладчика да ми даде някакви указания как да реагирам. Знам, имал съм подобен опит и в а, е, някои страни не могат да се правят изобщо инициативи за финансови въпроси и смятам, че ние трябва да имаме позиция по тази тема. И накрая, както знаете, в моето предложение за избирателната реформа в парламента се съдържа предложение да се създаде един е, избирателен орган, който да наблюдава изборите и да създава една паневропейски, един паневропейски избирателен район. Смятате ли, че може да има една такава независима изборна институция, и тя да е тази, която да отговаря за установяване на е, допустимостта или приемливостта на гражданската инициатива. Така че да е, изтръгнем този въпрос от е, лапите на комисията. Мисля, че това е нещо, което се струва да бъде направено. Благодаря. За жалост нямаме много време за а, отговор. Но о, професор Майер и госпожо Кауфман, ще ви слушаме внимателно. О, ich möchte mich äh, zunächst bedanken für die vielen spannenden Beiträge und äh, meiner Freude Ausdruck geben. Благодаря за интересните изказвания. Първото четене е, ще стане преди края на годината. Това е 7,5 години след е, като първо беше предложена гражданската инициатива на конвента. Явно, че работата върви бавно, но слава Богу, в крайна сметка ще стигнем до първо четене. Господин председател, смятам е, и аз, че тестът за допустимост трябва да бъде колкото може по-рано след като са събрани 5 или най-много 10 хиляди подписа, и тогава трябва да се реши дали инициативата е допустима. Господин Мендес Давиго, той беше в бюрото на конвента и подкрепеше тази идея от самото начало. От начало беше в младсинство. Той е прав представителната демокрация не, бъде, не е в никакъв случай измествана, по-скоро тя бива допълнена, ще бъде допълнена с гражданската инициатива. Примера, който каза, дадохте с смъртно наказание, този въпрос вече е решен. В хартата за основните права. Този въпрос е решен и този документ, Хартата за основните права, излага основните ценности на Европейския съюз. Комисията да не участва в определенето на допустимостта Наистина е съществува опасност в това комисията най-напред да реши кое е допустимо и кое е не и накрая да бъде арбитър след приключването на събирането на подписи. Съществува подобна опасност. И за това се породи идеята за а, комисията на мъдреците, и тяхното решение трябва да бъде окончателно. Ако каже, че нещо е допустимо, допустимо е. Ако каже, че не, тогава комисията ще има право да разгледа искането още един път. Тоест, положителните е, решения на комисията от мадреците трябва да се смятат за окончателни. Господин Хефнер зададе е, въпроси на които едва ли мога да отговоря накратко. Как може да осигурим прозрачността по отношение на подкрепещите инициативата? Разбира се, трябва да има една критична маса от събрани подписи и трябва да бъде ясно кои подкрепят, включително и финансово, дадена инициатива. След като се провери е, автентичността на отделните подписи, а за това трябва да имаме еднакви правила в всички страни членки. Но ако не успеем да прекараме подобно изискване през съвета, тогава би трябвало, според мен, Европейският парламент ясно да заяви а, какво мисли по този въпрос, че не може да се допусне да се искат номерата на паспортите на хората. Това трябва на всяка цена да бъде избегнато. Защото говорим преди всичко за правото а, да подписваш една или друга инициатива и да няма а, дублиране на подписите. Колкото до правното представителство – а, това е седми, а, седма точка от втория раздел. А, ще бъде но, инициаторите ще имат нужда от правни консултации още в самото начало. И може би комисията на мъдреците би могла да се включи тук. Радвам се, че и други са съгласни с мен. за това, че могат да се правят предложения за това как инициативата трябва да продължи. Съгласно 11 член на договора, четвърта негова линея, там става дума за прилагането на договорите. именно към този принцип и аз се присъединявам и го поддържа. в 225 член на договора за функционирането на Европейския съюз се казва, че парламента трябва да има възможност да предлага изменения в договорите. Това е член 48. но не трябва да се изпуска под внимание процедурата, предписана от параграф 225. Там се изисква комисията да подеме подобна инициатива. А в член 11 на а, инициативата а, а, има изисквания, които са а, сходни. Конституциите, договорите се непрекъснато се изменят. Това е част от живата, развиващата се демокрация. 42 член, това е ратифициране, което се изисква от 27-те страни членки. И гражданите трябва добре да съзнават, че някои инициативи ще бъдат обречени още от самото начало, защото няма да бъдат одобрени от всички страни. няма, примерно, никога Франция да се съгласи парламента да се седава само в Брюксел. Тоест има неща, които не могат да се променят чрез граждански инициативи. Но мисля, че текстът, който са се споразумели парламента, комисията и съвета, ясно показва, че инициативите не могат да излизат извън изискванията на договорите. Това е член 48 настоявам предложението на Силвия Ван Кауфман да се създаде нова процедура, която на практика променя процедурните правила, така че гражданите да могат да отправят към Европейския парламент искания за промени в договорите. Едва ли е жизнеспособна, но трябва да има и альтернативна възможност. Комисията, граждани се обръщат към Европейската комисия. Може би те, наред с това, могат да искат и, и от Европейския парламент подобни действия. Но това не може да бъде а, нещо, което замества а, до сега установените права на гражданите. Лесно е, е, е да се каже, е, че едно или друго нещо вече е уредено с договорите и по този начин да спрем една или друга инициатива. Не бива да се прави това. Трябва да поощряваме трансграничните дебати, да създаваме европейско обществено мнение и нашите граждани трябва да са достатъчно зрели, за да съзнават ясно какво точно искат. Не трябва да създаваме, не бива да създаваме още от самото начало бюрократични пречки обаче пред тяхните инициативи. Трябва много внимателно да помислим за този граждански комитет, за който се споменава. Той трябва да бъде нещо, което препоръчваме, но не да бъде предварително условие. Не, не бива да казваме, ако не може да създадете подобен, не успеете да създадете подобен комитет, вашата инициатива е обречена. Просто не трябва да създаваме допълнителни пречки. Госпожа Кауфман има думата. Благодаря, господин председател. Изключително интересна беше тази дискусия. Радвам се, че има различни становища, както винаги. От много години работя с колегите. В момента точно визирам господин Дав, който седи срещу мен. Инициативата на гражданите отива в Европейската комисия. Европейската комисия е тази, която има монопол върху излизането с законодателни предложения. Това е принцип, който не бива да се променя независимо дали от парламента тази инициатива или от гражданите. Европейската комисия трябва да провери дали правните основания са изрядни и може да се направи такъв проект за законопроект. Комисията не може да избяга от тази си отговорност, но е съвсем ясно, що се отнася до анализа на допустимостта, че това е чисто и просто правна проверка, а не политическа. И тази правна проверка трябва да има своето правно основание. Допълненията на съвета към предложението на Еврокомисията в общия подход трябва да кажа, че това трябва да бъде в приложното поле на договорите, учредителните договори и да бъде част от ценностите, на Европейския съюз по член 2. Това е една проверка, която е задължителна и безпокойството изразено от някои от депутатите, че гражданската инициатива от самото начало може да стане обект на злоупотреба, това може да бъде избегнато. Ако някой, да речем, има инициатива за смъртното наказание, това няма да бъде допустимо от самото начало, няма да й бъде даден ход по силата на хартата за основните права. Не мисля, че ще имаме такъв проблем. След това бяха зададени въпроси от съдокладчика и от господин Хефнер. Как да не допуснем ситуация, при която някой да се подписва многократно под една инициатива. Предложеното решение тук е чудесно. Той е в трето приложение. Има един формуляр, където човек се подписва, а по седма точка съвсем ясно е записано аз потвърждавам, че съм се подписал един единствен път. Крайна сметка всичко става на базата на доверие и няма как да не го използваме този принцип. Що се отнася до прозрачността относно финансирането? Предложението на комисията е добро. Бихме могли да помислим дали е достатъчно като финансова транс... прозрачност. Възможно е, когато събираш подписи, което може да е в продължение на година и половина. Може би някоя компания или голяма фирма може да те финансира. Може да не е в самото начало, може когато инициативата вече е тръгнала и ясно, че има подкрепа някой да те финансира. Хубаво е да има обаче финансова прозрачност по време на целия процес, така че е хубаво внимателно да помислим по въпроса защото ако тази проверка се прави само в началото, това може да създаде проблеми. Какво да поискаме от онези, които се подписват? Име, адрес, дата на раждане, националност, подпис. Това ни е необходимо номерът на личната карта не е необходим. Няма как да има пълно съвпадение на име, дата на раждане, адрес, националност. Така че на базата на извадка държавите членки могат да направят проверка. А може би от комисията. И накрая, по последния въпрос – Казахме, че не е пряко участие на гражданите. Има между Европейската гражданска инициатива и една петиция. С инициативата гражданите имат същото право да поискат е, проекто законодателство, както и парламента. Тоест, институциите вече имат същите правомощия като гражданите или гражданите като институциите. Това е съвсем различно от правото за петиция, записано в учредителните договори. И така, това беше накратко от мен. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте. Благодаря. И в края на първия етап, госпожа Гомайте съвсем накратко. Гурма, извинете. Благодаря, уважаеми колеги. Наистина се надявам това заседание да е било много важно за вас. Знаете, че на публичното изслушване присъства колегата. Тя отдели не само време, но инициира много дискусии. Много се радвам, че говорихте ясно по 8 точки. Те са много близки до моето мислене. Също се отнася и за Юрген. Радвам се, че се отнасяте сериозно. Всеки национален парламент, обаче, както се каза и на срещата миналата седмица, трябва да има дебат по този въпрос. Искаме да подготвим един добър доклад, Господин Хефнер е също тук. Той е наш сериозен партньор в този екип. Ние също се учим. Преразглеждането е много важно. Както колегите от Унгария казаха съвсем ясно, не знаем какво се задава, защото по тази пътека не сме вървели, не знаем докъде ще ни доведе. Дали няма да ни доведе до пропаст. Така че има много въпроси. Благодаря за идеите. Бяха много добри. Можем да работим по тях. Присъствието на Европейската комисия и на съвета е много важно. По време на процедурата работихме много добре с тях и за това след като обсъдим през ноември и гласуваме през ноември, можем да стигнем до първо четене в пленарна зала. Всички партньори са готови да постигнем един добър резултат. Всички партньори бяха достатъчно гъвкави, за да се постигне един оптимален консенсус. Искам също така да си припомним, че за да заработи тази инициатива, ние трябва да работим активно и това е един дълг към нашите граждани. Лисабонският договор влезе в сила почти преди година и гражданите могат да попитат защо не могат да използват все още този демократичен инструмент. За това си мисля, че това е наша сериозна отговорност. Радвам се, че до мен седи испанец. Има и други испанци в залата. Искам да благодаря на тройката председателства, белгийците, които работиха отлично, но и испанците, защото те, не исках, и те наистина искаха да задействат тази процедура. Благодаря за работния документ на Испанското председателство. Това стана до средата на юни. И това не е случайно. Ние поехме този доклад, макар че имаше дебат кой да го поеме. Присъединиха се големи партии към разработването на този доклад за постигането на консенсус. Работим усилено, за да може много бързо да е готов този доклад. Искаме първо четене да дойде бързо. 2011 да стартират нещата на практика. Споразумението обаче трябва да се основава на голям консенсус, широк консенсус между политическите групи, както и консенсус между институциите. За това ние сме отворени към допълнителни идеи от националните парламенти, от другите евродепутати, които биха желали да подадат идеи. Няма да забавим работата, нито пък бързината, която се налага, ще увреди качеството. Ние сме тук заради граждани. Бене. Veramente grazie per eh, la loro presenza. Благодаря. Много ви благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – защото е, заместник-председателя Мартинес вече ни е чака от известно време. Искаме да му се извиним. Ние имахме оговорка да започнем в 11, но е, както е ясно, подобни дискусии не могат да спрат изведнъж. Сега, следващата точка е за развитие в рамките на групата КОСАК. Вече е традиция представителя на делегацията на Европейския парламент да се, когато присъства на заседанията на КОСАК, да се среща с нас и да ни е, разкаже какво се е случило. Да ни опише и предвидените за бъдеще теми за дискусии. Последната среща се е проведе в Мадрид, а следващата ще е в Брюксел. Този месец 25 и 26, ако не се лъжа. И ми се струва, че ще е полезно да чуем заместник председателя господин Мартинес. Особено в един такъв момент, когато е време да е, помислиме е, с какво точно е, се занимава Козак. Вие сте видяли е, протокола, там има дискусия именно по тази тема и тя е много всеобхватна. Имаме опит за срещи в Стокхолм, Мадрид и така нататък и оставам с впечатление, че когато се обсъжда една единствена тема, както бе случая в Стокхолм, когато се говореше за субсидиарността и надзора на, на базата на представителна извадка, това не е най-удачният начин да се работи, така както и не и в духа на Лисабонския договор. Но нека да дам думата на господин Мартинец, той има много опит и да го помолиме да хвърли поглед и към бъдещето, да коментира и следващата среща на Косак и да каже какво мисли за бъдещето на Косак. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички в залата. Не се притеснявайте за закъснението. Изключително ми беше интересно да слушам дискусията. И мисля, че един от проблемите, с които се сблъскваме в момента е, че не успяваме да обясним на нашите граждани. Аз цяла страница съм посветил на статията, която пише и която ще се появи следващата седмица, на темата за европейската инициатива. И защото ако ние си дискутираме тук с часове наред, но после не разпространяваме и информацията, няма да получим и ползите, които търсим. Първо искам да благодаря на комисията по конституционални въпроси за поканата към мен да дойда и да ви представя какво се случва в отношенията с националните парламенти и да ви обясня как се работи в КОСАК. Също така искам в момента публично да заявя колко е, сме доволни от е, тясното си сътрудничество с председателя Касини. Така, съществуваме в един процес на симбиоза, нещата търчат, тъкат съвсем гладко и ние сме изключително благодарни за това. Мисля, че можем да кажем, че сме постигнали много добър прогрес откакто председателя на Комисията по конституционални въпроси и е, заместник-председателя постигнаха споразумение за този начин на работа. Е, господин Касини ще председателства 6 е, члената делегация, която ще е, присъства на следващата среща на Косах, която ще се състои на 24-26 октомври. Господин Макмилан Скот, госпожа Берес и още един делегат от ЕНП, който те първо ще бъде потвърден, ще участват в тази среща. Срещата е много важна. Tiene todas las garantías de salir. Двете камери на Белгийския парламент полагат много усили. Съм сигурен, че срещата ще протече много добре. Ще има представители, видни представители, председателя на комисията, господин Барозо, господин Ван Ромпой, в дневния ред има три точки, две от които са свързани директно с отношенията на Европейския парламент с националните парламенти. Така както се формулират тези отношения от Лисабонския договор. Говорим за парламентарен надзор по политиката за защита и сигурност, а също и за новите и политически и правни основания, в рамките на новите политически правни основания на Лисабонския договор. Има и други теми. Е, това е устойчивото развитие, стратегията за 2020 година на Европейския съюз. Разбира се, е много интересно да чуем какво националните парламенти има да ни кажат по тази тема. Така че първата, първият въпрос за парламентарния надзор над политиката за сигурност и отбрана. А, този въпрос е много деликатен, щекотлив. А, ред а, национални парламенти настояват а, и то с силни аргументи в такъв за, т.е. коментират факта, че парламентарната асамблея на Западноевропейския съюз вече не съществува. Сега ние всъщност не знаем дали тази асамблея ще бъде представена там. Ако сега след като се обсъждат въпроси свързани с тях, би следвало те да бъдат представени, само че те не съществуват като институция, т.е. може би ще трябва да се търсят бивши техни членове да присъстват. Но е, така, ако има бивши членове на е, Парламентарната асамблея на Западноевропейския съюз, във всички случаи тяхното присъствие ще бъде от полза. Винаги е добре да изслушаме и още едно мнение. Както и да е, много национални парламенти се питат дали Европейския парламент е институцията, която трябва да поеме е, отговорността за парламентарен надзор в тази е, му част за сигурност и отбрана. Аз не знам защо се безпокоят в края на кращата парламента. Поема именно тази отговорност, но след като парламентарната асамблея на Западноевропейския съюз изчезва, това е проблем, който трябва да бъде дискутиран и то достатъчно открито и без предупреждения. Трябва да постигнем и съгласие за това какви резултати търсиме и да подготвиме и дебата в интерес на всички присъстващи. Делегациите, нашата делегация изпрати въпросник на националните парламенти с цел да се подготви дебата в Косак по тези три точки от дневния ред. Така че въпросите на надзора по политиката на сигурност и отбрана и бъдещето на КОСАК фигурират в този въпросник. Ние вече сме в етапа, когато се анализират отговорите. И тези отговори, така ефемистично казано, че има много голяма така, кръг, голям диапазон на мненията – в парламентите, между... дори има диапазон на мненията в всеки национален парламент и различните камери. Над 40, над 40 са тези камери в 27-те страни членки. Та има разнобой в позициите по различни въпроси, дори в рамките на парламента на една страна. Мненията са различни за бъдещата роля на КОСАК. Примерно колко души да са в делегациите, как да се субсидират, колко често да се провеждат заседания, как да е ангажиран Европейския парламент в целият този процес. Една, един от вариантите, който се дискутира, е, е ролята на упражняващ надзор по политиката за сигурност и отбрана е, е всъщност да се търси кой да е този, който да упражнява надзор. Ние считаме, че това трябва да е, е Европейския парламент, обаче е, всъщност това не е позицията на мнозинството. Тов... Сега, за момента още сме в младсинство, може би защото не е дискутирана тази позиция, а пък има и парламенти, които още не са изказали мнението си. Това също е важен момент, защото когато се организира подобно заседание, е, ние представяме мнението на нашия парламент, но много често националните парламенти всъщност е, представят е, мнения само на някои вътрешни институции или на отделни парламентаристи. Но много рядко всъщност е, представят едно официално обсъждано мнение, обсъдено в съответния парламент. А Европейския парламент а, дава своите а, отговори които се приемат след заседание на, в разширен състав на бюрото с, с представителите, като отговарят за политиката по сигурност и отбрана. Така че ние даваме една обективна позиция, съобразена и с разпоредбите на учредителните договори, в момента не търсиме създаването на нова структура. Считаме, че Европейския парламент трябва да е мястото, където да се осъществява този парламентарен обмен и дебат. Включително и по така деликатни теми, които трябва да се осъждат с националните парламенти. Господин Брок игра много важна роля с неговите предложения. И миналата седмица в комисията АФЕД бе организирана среща с националните парламенти. Там съвсем ясно стана съвсем стана ясно нуждата да обсъдиме компетенциите и взаимоотношенията с националните парламенти, така че да не остават непокрити и празнини да не остават е, области, в които никой няма компетенции да упражнява надзор. В този дебат трябва да се опитаме да намалим и напреженията, които са се натрупали. Това ще се опитаме да направим на среща с Кот Сак текста, член 19 от парламента, се коментира, че националния парламент и, националните парламенти и Европейския парламент съвместно ще определят делегации и ще се ангажират с така ефективни консултации. Това ще е отправната точка. Нашата делегация във всички случаи ще подготви отговор на, на Европейския парламент на предложенията на Белгийското председателство и е, ще се подготви за срещата, за дебата в Косак. Сега ви говоря напълно открито и честно. Не смятам, че е важно дали е, делегацията ни ще бъде многобройна. Хората, които участват там, господин Мендес, Девиго, Андрю Дав, са хора с много опит. Господин Хари, те са тук в момента и председателя Казин. Тук също в края на кращата има ситуации, за които човек трябва да се подготви добре. И най-важното е да не забравяме, че отношенията с националните парламенти има нужда да има една институция, към която да се обръщат хората, но така в момента няма. Няма къде членовете на националните парламенти да си да обсъждат и да приемат една обща позиция. Ние имаме такава процедура, но те нямат. И не може да продължава да има институция, където от една, от една страна се изказват 40-48 души, от друга страна е един от името на Европейския парламент. А, сега на последните срещи на КОСАК а, се съгласихме, че това е институцията за координиране на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти. Но в Мадрид, е, а и сега в Брюксел ще се срещнем с Херман Ван Ромпой и с а, е, а, е, господин Баросо. И те ще се обърнат към националните парламенти, а не към Европейския парламент. Защото те си имат регулярните канали за връзка с Европейския парламент. Та представителството на Европейския парламент в Косак ни остава в едно не много демно удобно положение. Ние сме там, но а, хората така с висшите постове отиват там и се обръщат към националните парламенти, а Европейския парламент седи неловко свит в ъгъла. И не сме наясно дори е, в последните препоръки и заключения на Косак ще потърсят и нашето мнение. Та, доколкото препоръките на Косак са много риторични, символични, това е добре, обаче когато има позиции и решения, които трябва да се изпълняват, тогава трябва да внимаваме. Достатъчно е два или три национални парламента да кажат нещо възмутително, а ние по политическа лоялност, по съображение за политическа лоялност да си замълчим. И ще видим, изведнъж ще стане ясно, как, че се създават едни щети, т.е. се появява документ, в който, зад който Европейския парламент не може да застане, не може да се съгласи с е, някои изявления, които може би за националните парламенти са нормални и са нормални да се появят в един институционален е, документ, но този документ може да се окаже, че застрашава демокрацията. Примерно, ако кажа, че е, парламента засилва своите правомощия и нарушава демокрацията. Сега, в края на краищата, ние е, от е, години се стремим да повишаваме нашите правомощия и не са националните парламенти, които ще съдят за това. След като има процедура на съвместно вземане на решение, естествено, че ние ще имаме правомощия, включително и по надзора в областта за сигурността и обрана. Естествено, че ще имаме по-големи правомощи. Обаче трябва да внимаваме, защото националните парламенти считат, че това по някакъв начин ги лишава тях – от демократични права и ангажимент в процеса на европейската демокрация, защото те смятаха, че те имат монопол над надзора на, на съвета, което абсолютно не е верно. Те могат да упражняват надзор над техните правителства и действията на техните правителства в съвета, но те нямат право на надзор над действията на Европейския съвет като такъв. Това е правомощие на Европейския парламент. Та, това са неща, които не следва да забравяме и трябва да внимаваме. Можем спокойно да си говорим, че се изказват позиции на национални парламенти, които са в мнозинство, обаче те се предлагат много енергично и Другите национални парламенти си мълчат, ама в коридорите може и да кажат, че не са съгласни, но се остава впечатлението, че тук се говорят някакви при позиции, които се приемат от всички. Така че трябва да намалим нивото на агресия и на напрежение. Una conclusión de una entidad que también suscribe. И да направим така, че заключенията, които приемаме, да бъдат е, подкрепени от всички. И в бъдеще трябва да използваме е, е, институцията КОСАК. Тя е институция, която показва, че работи. Разбира се, не е задължително да бъде единствената такава, може би е добре да бъде допълнена от други, но това, което казвам, господин председател, е, че имаме нужда от една институция, един орган, координиращ орган за националните парламенти, където Европейския парламент може да не е представен, може да бъде просто наблюдател. Но Европейския парламент не трябва да бъде принуждаван да, да приема позициите на националните парламенти, които те имат пълно право да изказват, но ние не сме длъжни да се съгласяваме с тях и не желаем да се озоваваме в позиция, когато националните парламенти дърпат чергата към своя края, Европейския парламент към своя. Та трябва да има един орган. Аз смятам, че нещата върват добре. Трябва да видим как ще върват и в Брюксел. Смятам, че срещата ще бъде добре организирана по отношение на инфраструктура, документи и така нататък и се надявам, че ще бъде умело председателствано, за което трябва да поздравим и нашите служби. Кристин Въже по-специално, защото тя е човекът, който допринесе много за нашата работа. Това е реално, което искам, исках да ви кажа. Сега съм готов да ви изслушам. Знам колко много опит имат колегите, които са тук и искам да ви приканя да продължите да работите с мен и с господин Касини. и да имате предвид, че няма да има никакви проблеми за сътрудничество между Бюрото на парламента и е, Комисията по конституционни въпроси, т.е. между мен и господин Къщини. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, е, господин заместник председател на Европейския парламент. Потвърждавам, че между нас никога не е имало конфликти. И ако има противоречие, сигурен съм, ще можем винаги да ги разрешим спокойно. Сега, ако някой иска да добави нещо към това, което тук що чухме, по отношение на делегацията на Европейския парламент, ще ви дам думата. Но искам да изразя известна загриженост относно бъдещата работа на Козак в светлината на десети параграф от първия протокол. Във връзка с това мога да кажа две неща. Първо, отделните законодателни предложения не трябва обязателно да бъдат внасени в Козак, защото тези въпроси решаваме чрез преки контакти с комисията. Това първо. Второ, съгласен съм с това, което казвате, че Козак е, е форум е, на националните парламенти. Те са много, а ние сме само един. Като отчетем, че някои от тях са многокамерни, е, те са общо взето около 40, а ние сме само един Европейски парламент. Разбира се, като Европейски парламент сме в малко особено положение. Но ако искаме да разберем какъв е смисълът от Козък, мисля, че трябва да помислим дали неговата цел е да прави предложения пред парламента, комисията и съвета. Или по-скоро да направи равносметка, периодична равносметка за състоянието на Европейския съюз. Може би те трябва да направят равносметка за докъде е стигнала европейската интеграция. И очевидно Европейският парламент би трябвало да участва в подобна работа. Например, в момента говорим за изменения в избирателния, в избирателния закон. Въпрос, който е особено важен за Европа. Може да става дума за един законодателен акт, но той засяга много сериозно работата на националните парламенти. Така че това е една тема, възможна тема за обсъждане. Ролята на Косак може би би могла да бъде засилена Те имат специален, специална комисия, която се отнася за Европейския съюз като цяло. Вместо да се занимаваме с отделните въпроси, би трябвало да гледаме общото. Господин Дав, благодаря много. Благодаря на Мигел Мартинес, който много умело успя да обобщи състоянието на нещата в момента. До докъде са стигнали нашите отношения с Косък. Съгласно договора, всички нови стъпки трябва да бъдат под на споразумение между нас и националните парламенти. Националните парламенти не могат да решават сами. Не е така. срещата в, за срещата в Брюксел трябва така учтиво, но твърдо да посочим това на представителите на националните парламенти. Трябва също така да се опитаме да подобрим междупарламентарното сътрудничество в Европейския съюз. Някои от присъстващите тук колеги, може би, мисля, че сега състоянието на нещата е добро и можем да бъдем доволни или дори самодоволни. А съвсем не е така, според мен. Мисля, че трябва да се опитаме наистина да се придвижим напред. Да привлечем националните парламенти в нашата обща работа, да ги осведомяваме и да се консултираме с тях много по-системно, отколкото сме го правили в миналото. Сега, ако мога да се спра на а, външната политика и въпроса на отбраната. Защото днес ще имаме разширено заседание на решено бюро а, на Комисията по външните работи. А, днес след обед и ако господин Мартинес може да присъства, това би било много полезно. Но, но Днешното заседание ще бъде едно полезно продължение на дискусията, която проведахме в Комисията по външните работи миналата седмица. Мисля, че има три ясно открояващи се задачи, които Европейският парламент трябва да изпълни във връзка с общата политика за сигурност и отбрана. И трябва, разбира се, да се каже, че тук много важна роля играят националните парламенти и тази роля трябва да бъде зачитана. Но има и задачи, които трябва да изпълни Европейският парламент. Примерно назначение в службата за външни, външно действие, бюджета и така нататък. Това са наши задачи, които трябва, с които трябва да се гордеем. И трябва да не позволяваме тук да се месят националните парламенти. Но има и един трети елемент. Това е общата, наистина обща политика за сигурност и отбрана. Тя се гради чрез нашите общи усилия, чрез съвместните действия на Европейския парламент и националните парламенти. Мисля, че Косък трябва да се опита да насочи а, а, дискусията в това русло, за да може да се избегне така взаимната ревност и няк... известно объркване, когато, което, които могат да се появят, когато всеки се бори да вземе по-голяма парче от на правата. Трябва, може би, да се създаде специализиран косък за а, а, сигурност и отбрана. Някой иска това, за нас това не е приемливо. Защото по този начин няма да бъде достатъчно добре представен парламента. Може би трябва да провеждаме съвместни заседания на комисиите, което би било нещо крачка напред от сегашните съвместни заседания на парламентарните комисии. на Европейският парламент трябва да настоява да има делегация, състояща се от 35 до 40 члена. И ако това е така, тогава можем да започнем сериозен диалог по съществените, най-важни проблеми на политиката. За да постигнем това, нашия парламент трябва да промени своите процедурни правила, защото трябва да назначим делегация от а, АФЕТ а, и а, да бъдат така назначени членовете. Не може да разрешим а, просто всеки да участва в тази делегация, защото желая. Значи трябва да имаме официална делегация за съвместно заседание на специалистите по въпроса на общата политика за сигурност и отбрана и мисля, че такъв това е правилният подход. Нямаме нужда, няма да имаме нужда от нов секретарят. Това също ще бъде един от ключовите въпроси на подобно решение. Ключовите предимства на подобно решение. Благодаря сега господин Мендес Девиго. Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа добре дошъл на господин Мартинес. Когато го слушах, си спомних за господин Бени и госпожа Фонтен, които преди 15 години говореха абсолютно същите неща. Ние всъщност не знаем какво точно се случва а, в Косък. Ние сме създателите на Косък. Но не искаме да се подаваме на съблазанта да сметнем, че неговата работа е невъзможна. Напротив, искаме да продължим да участваме в, в Козак но за тази цел той трябва да изиграе своята роля. За това, за тази цел трябва да вземем предвид няколко неща. Това не е. А, а, значи, не са представени националните парламенти, представени са специализираните комисии на, на националните парламенти. Тоест, тези, които са, а, а, заседават в Козак, те не представляват своите национални парламенти, а представляват а, специализирани техни органи. Козак е на форум за обмен на информация, за инициативи, но в крайна сметка парламентите, които изпращат свои депутати там, не, нямат чувството, че са адекватно представени там защото техните представители не говорят от името на целият национален парламент, а от името на специализираните органи, които представляват. Трябва да се опитаме да подобрим по-нататък работата на КОСА. Как да го сторим? В момента сме преживяваме един а, период, който има ключово значение. Трябва да видим как работи тройката и да се освободим от някои от нежелателните елементи в нейната работа. Обсъждахме доклада на господин Даф, например, за а, актът от а, за закон, на избирателния закон от 1976 е, година. Подготовката на работата в тройката е много важна. По отношение на външната политика и по политика за сигурност и отбрана, още по времето на Фонтен и Бени се говореше за по тези въпроси. Говореше се за ролята на субсидиарността. И очевидно е, че ние сега не нарушаваме този принцип. Има 8 проверки за това дали се спазва принципът на субсидиарност. И по отношение на сигурността и отбраната бих искал да кажа с цялото ми уважение, като бив член на ЗЕС на Западноевропейския съюз, искам да кажа, че не искам да давам оценки за политиката в областта на сигурността и отбраната, на която и да е европейска страна. Няма да продължавам да, да, да обсъждам тази тема. Но парламентарната асамблея на ЗЕС вече не съществува. Това е ясно. И затова нека оставим нещата така както са. Честно казано, в никакъв случай не смятам, че Европейския парламент трябва да упражнява надзор над общата политика за сигурност и отбрана. Лисабонският договор е, представлява важна крачка напред. Имаме вече върховен представител за външните отношения. И сега нещата ще се променят. Пак ще кажа, няма да упражняваме надзор върху политиката в областта на сигурността и отбраната. Нека не се лъжим. Нямаме подобни права. Но съгласен съм с Андрю Дас, че не трябва да създаваме нови органи. Искам да напомня, че имаше предложения, така наречените народни конгреси, предложени от Валери Жискар Дестен на конвента. И въпреки упоритостта на Жискар Дестен, не намерихме начин да осъществим тази идея. Тя не е включена в Лисабонския договор. И не мисля, че сега трябва да търсим начин да я съживим. Мисля, че трябва да говорим за конкретни страни на общата политика за сигурност и отбрана, защото тя е много широк като тема. И било добре, ако и Козак се спре на конкретни въпроси. Трябва да има постоянни покани да бъдат отправени към постоянните комисии на парламента, за да могат те да участват в тези срещи. Е, някои от парламентите посещават нашите заседания, други не, е, но ние сме общо взето е, като комисия много по гостоприемни в това отношение. И още нещо. Тези съвместни парламентарни е, заседания, както щете ги наречете, се провеждат известен брой в годината. Цел, тяхната цел е да предоставят е, информация на националните парламенти и да ги приобщат към е, живота на общността. И още една идея, която може би не е много привлекателна, и съзнавам, че и заместник председателя на парламента, господин Мартинес, може да не я хареса, но по време на председателството на Съюза от страна на Великобритания в, в Лондон, в Уестминстър се състоя заседание на Косък и господин Прескот говори 17 минути, настоявайки, че е, е, националните парламенти трябва да предоставят правомощия на Европейския парламент. Доста нещо трябваше да изтърпим и да така се опрем на чувството си за хумор, като слушахме всичко това. Значи трябва да бъдем достатъчно гъвкави да се опитаме да намерим решение. Трябва а, така да съществуваме а, с, заедно. Трябва да можем да се търпим едни други с а, достатъчно търпение и чувство за хумор. Благодаря, казва председателя. Яна си имам. Благодаря. Искам и аз да благодаря на господин Мартинес за информацията, която подаде. Благодаря и за положителните и отрицателните аспекти на КОСА, които коментира. Ще се спра на няколко момента. Първо за сигурността и отбраната. Няма значение кой точно го извършва. Важно е да се върши добре. Не ме притеснява дали това ще бъдат националните парламенти или пък Европейския парламент, дали асамблеята западноевропейската. Никой не го прави по-настоящем. Има един вакуум, върху който не се оказва надзор. На второ място по отношение на това, което каза господин Мендес Девиго, който е авторитет в конституционното право. Не можем да кажем това е в правомощията на правителствата, това на парламента. Всеки се опитва. И парламентите трябва да принудят правителствата да се отчитат за своите дейност. Това е част от демокрацията. По-настоящем не го правим, нито в национален план го извършват националните парламенти, а между другото аз съм бил национален депутат, нито ние. Дори националните парламенти имат проблем с това да упражняват надзор. Може да се занимават с различни теми – национална сигурност, въоръжени сили и така нататък. Що се отнася до Западноевропейски съюз и неговата асамблея, а беше една скромна организация и качеството на такава една малка организация и нейните доклади бе отлично. Имаше много ограничен екип хора, които работеха там. Имаше център за сигурност и отбрана, който се занимаваше и с научни изследвания. И трябва да кажа, че докладите наистина бяха много добри. Нито Европейския парламент, нито националните са правили такива неща. Мисля, че Комисията по външни отношения и по-специално подкомисията за сигурност и отбрана, от която, на която аз съм член, трябва да бъдат по-инициативни, за да сме сигурни, че националните парламенти съчетават работата си с европейския и оказват надзор върху общата политика за сигурност. De las misiones, de las sucesivas misiones de promoción y mantenimiento. И в случая не става за отделни, дума за отделните мисии, свързани с мероопазване последното десетилетие, защото господин Солана работи отлично, но чисто правно имаше определени ограничения върху неговите правомощия. Имаше 20 а, миротворчески мисии, които бяха отлични последните години, но част от тях въобще не са част от нашата политика за отбрана и сигурност. Има културни елементи, антитерористични елементи, демографски елементи. Така че общата политика се състои от много повече елементи и националните парламенти трябва по-ефикасно да работят по тези въпроси и по един много по-организиран, извинете, и задълбочен начин, отколкото в миналото. Благодаря. Благодаря. Само две думи искам да кажа. През декември тази година най-накрая ще изчезне Западноевропейския съюз. Поне информацията, която имаме е такава, той формално ще приключи работата си в края на годината. Но тази, тази група няма как да бъде заменена. броят на държавите ни е по-малък, отколкото този в, западна, в Западноевропейския съюз. В Европейския парламент ни трябва да поемем тяхната роля. Трябва да бъдем и търпеливи и разумни. Трябва да имаме предвид е, докъде стигат учредителните договори, но Не можем да се откажем от правото си да извършваме надзор върху действията на съвета. Започна сътрудничество с националните парламенти и то трябва да бъде доразвито, защото субсидиарността е една от нашите цели. В насочващата група се опитваме да разработим система за работа с националните парламенти, координацията между нас и тях и сме установили поредица механизми и всичко това трябва да заработи наистина. Европейският парламент така става основна ос за координация. В Косак ние трябва също да работим много внимателно и предпазливо. Благодаря. Благодаря. Много благодаря на колегите за изказаните становища. Всички бяха много интересни, много важни. Андо излезе. Но за протокола той е прав. Той заяви, че трябва да подобрим отношенията си, защото Учредителният договор ни дава едно ново ниво на сътрудничество и координация. Ние сме част от процеса. Както каза господин Хариги, необходимо оптимизиране на системата. Бяха положени усилия в тази посока. Не може да има пет заседания на комисията един месец и след това комисията изобщо да не заседава следващия. Така че има напредък по по-добрата организация и по-координираните процедури. Но тъй като това е един процес, трябва да бъдем търпеливи. Важното е, че процесът започна. Сега не искам да бъда разбран погрешно. Смятам, че трябва да запазим Козак за да може да извлечем максимална полза от работата му. И по договорите той продължава да съществува. Има обаче нещо, което рано или късно ще излезе на преден план и то е координиращ орган, някакъв орган, който да координира националните парламенти, които могат да си говорят помежду си, без присъствието на нашия парламент и определена структура, която да ги организира на базата на равнопоставеност, а не на базата на противопоставяне, за да може да има ясно представителство на всеки парламент и на Европейския парламент. Ако Заседава 27 или 42 или колкото и да са страните от една страна, а от друга страна има само една, какво става, защото националните парламенти могат да си говорят за каквото си искат. Могат да се съберат, да излагат своите позиции, Европейския парламент също да изложи своята позиция и след това да се стигне до някакви заключения. Така че равното представителство или равнопоставеността при представителството е много важно, за да има напредък. Как изглеждат нещата по-настоящем в КОСАК? Докато КОСАК не одобри определен документ, не съществуват а, никакви проблеми. 47 към 1 няма проблем. Но когато започне одобряването, то тогава 47 към 1 не е добро съотношение защото позициите могат да са много общи, много неясни или пък да са прекалено конкретни документи, които да ни обвързват, които да ни ангажират с определени позиции. И за това трябва да видим как да излезем от тази ситуация. може да кажем дори, че Косак не може да стигне до заключения. или пък ако една от страната наложи вето, и определен текст не може да се появи в документа, какво се случва. Или пък, както на последното заседание казахме, да се гласува параграф по параграф. Как се работи в такава среда? Това не отговаря на работата на Европейския парламент. Имаше текстове, които Европейският парламент нямаше как да приеме. От една страна си казваме, добре, ще го приемем, защото е по-малкото зло, но няма такова нещо като по-малкото зло. Ако има определен параграф, в който се съдържа някаква идея, която уронва нашите разбирания, то тогава ние не можем да го приемам. И не можем 10 пъти да ставаме и да казваме, този параграф не ни харесва. Ето това трябва да се обмисли. Как в Косак ще процедираме по приемането на документи, препоръки, ако ги сметнем за подходящи. Как даваме своето одобрение? От друга страна, трябва да зачетем и позициите на всички присъстващи. И върху това трябва да се фокусираме. Не бива да забравяме, че националните парламенти са многообразни и има такива, които нямат много работа. Така че имат достатъчно време да работят по въпросите, в, които се обсъждат в Косак. Но с ограничено национално представителство, както казахте и вие. Пред представителите в КОСАК може да представят, да речем, позицията на определена комисия или на мълцинството, но когато приемат позицията, това става национална позиция на Франция, на Германия или която и да е страна. Така че това е въпрос, който трябва да бъде разрешен. Сега е, отново показаното от господин Дав. Аз съм убеден, че не бива да създаваме нов косак за сигурност и отбрана. Някои национални парламенти има такова предложение, но аз не мисля, че това би било полезно. Ние се намираме в нова ситуация. Това, което се е случвало преди 15 години, се е случило преди 15, преди 50 години, когато и да е било. Но днес имаме нова политическа основа, нова правна основа и трябва да отговорим на новите изисквания и то да подходим разумно. Както каза колегата, не бива да подхождаме корпоративно. Част от нас са били по-дълго национални депутати, отколкото европейски депутати и по никакъв начин не подхождаме корпоративно, т.е. да бъдем лоялни само към настоящата организация, в която работим. Не бива да забравяме, че Западно Европейския съюз беше полезен. Колегата каза, че парламентарният им надзор беше теоретичен, но всеки един парламент би трябвало да изпълнява една такава функция. Експериментът беше интересен, може би беше повече форум за изява на определени личности, но в крайна сметка наистина влиятелни лица идваха пред ЗЕС, за да отговарят на въпроси там и да изказват своите становища. Това не се случва често. Така че, мисля, че сте прав и Луис е прав. Комисията по външни работи и подкомисията за сигурност и отбрана ще трябва да разработят определени механизми. Андрю заяви, че трябва да имаме една постоянна делегация, за да сме сигурни, че хората, които ни представляват, са едни и същи, а не различни. Не съм сигурен дали трябва да бъде така. Това, което каза господин Хареги, също е вярно. Не можем да се отеглим от Косак. Това изобщо не е на дневен ред. Въпросът е как да защитим позицията си в Косак и как резолюциите, с които излизат Косак, се приемат по съответния ред защото има определено изкушение от страна на парламента, може би, да се разглежда Косак като враг. И по никакъв начин не искам нещата да изглеждат така. Може да гледаш скептично, ениго, но има парламенти, които мислят така. Има известна корпоративна солидарност при прехвърлянето на правомощия или страховете за такова. Сега искам да кажа нещо за служителите в националните парламенти, които са командировани да работят в Брюксел и които играят много важна роля, защото те препредават информация и би трябвало да работим и с тях. По този начин координацията между нас и националните парламенти ще бъде опосредствана от тези лица, които ще играят съответната роля в тази комуникация, защото те имат съответни качества и ценз. Трябва да им благодарим. Трябва да благодарим и на служителите в нашата група, които работят много усилено по този въпрос и много резултатно. Споменах служителите в институциите, но трябва да благодарим и на служителите на групите, които работят по този въпрос, защото те също са един основен елемент в процеса. Без тях не можем. Така че мисля, че е много важно да им благодарим. А, ако ще трябва да критикуваме, трябва също ясно да си казваме нещата. Но трябва да признаем и всичката добра работа, която се извършва от хората тук. Благодаря на заместник председателя на президента господин Мартинес. Смятам, че това са заключителни слова, но от друга страна виждам, че това не е последното. Виждам, господин Мендес го иска думата. Искам да благодаря на господин заместник председателя за неговите думи. И мисля, че ще е много трудно Козак да не одобрява документи. В края на кръща това ни е работата и винаги сме правили това. А как да, за да избегнем това, за което вие коментирахте, е, трябва да работиме повече в тройката. Между първия вариант на текста и последния трябва да направим така, че щетите да са най- малки. А пък ако има неща, зад които не искаме да се застанем, няма да заставаме. Аз лично също съм подписвал документи, които не ми харесват. Вярно, вие казвате, дали, че това е по-малкото зло, обаче мисля, че няма проблеми да не подписваме тези документи. Но нека да бъда, така, да си позволя малко скептицизъм. Винаги ще има заключителни документи. Не можем да избегнем това. Не мога да знам също и каква ще е ролята на този орган, координиращ орган за националните парламенти. Трябва да си помислим още. Националните парламенти в края на кращата не са едно е, тяло, един орган. И не съм убеден, че е, те искат да имат един координатор, който да действа от тяхно име. Та, такъв смисъл трябва да си помислиме как цялата тая структура отговаря на Европейския парламент, на делегацията на Европейския парламент. Идеята от институционална гледна точка за постоянна делегация на Европейския парламент, която да е координатор на националния формат е, на надзора на политиката за отбрана и сигурност, за мен е това е малко странно. Мисля, че трябва да го дообмислим и в един момент да дискутираме и с вас тези неща. Much, Благодаря, господин председател. Извинете ме, че не успях да изслушам целия дебат, но за щастие колегата имаше възможност да ме информира какво се е случило. Аз силно вярвам колко важността така, на тези срещи, защото е добре да знаем и какво се случва. На последните избори 42% от европейските граждани не гласуваха, така че е, това показва, че има огромно разстояние между нас и европейските граждани. Затова се радвам, че толкова хора слушаха сега дебата за Европейската гражданска инициатива. Ние, разбира се, трябва да намерим система, която да е добра за всички нас. Затова смятам, че нашето присъствие в е, Косак трябва да продължи. Това ни го дава като шанс и Лисабонския договор – и в този форум трябва да се продължава с обмян на, на опит, но да не се поемат конкретни правомощия, както казахте вие за надзора. Защо да не се използват а, смесените парламентарни заседания? Аз също така съм съгласна с заместник-председателя, че има нужда от координиране. Всички знаете, че аз съм много голям застъпник и на равнопоставеността. Та трябва да се знае кой какво прави в системата. Ако има равнопоставеност, ще сме наясно. А също така трябва да има и добър синхрон. Искам да ви благодаря, господин заместник председател, за отличната работа, която сте свършили за Косак. Аз съм убедена, че подобни дискусии като днешната са ни много полезни. Проблема е, че сега вече останахме много малко и е, ето и аз сега трябва да ви напусна, защото имам група посетители, но а, благодарение на секретарията ще проследим всичко, което се е случило днес. Благодаря и на всички, които участваха в подготовката на срещата днес. Винаги работата е обща. Благодаря, господин заместник-председател. Председателят. Да, вече наистина трябва да приключваме. Само искам да ви е припомня, че вчера на срещата на координаторите заместник-председателя Таховски бе помолен да се срещне с колегите от полския парламент, от Комисията по конституционални въпроси, които ни посетиха. Те искаха среща с председателя, но аз не можех. Не, не мога в този момент, така че ако някой има интерес да се срещне с тях, ще бъдем много благодарни. Благодаря. Край на заседанието.